и да помоля госпожа Джоли, авторката на въпроса, да го представи. Благодаря, господин председател. Дами и господа, господин комисар, колеги, аз задавам този въпрос от името на Комисията по развитието. Преди няколко седмици нашата комисия прие текст по същия въпрос. И ние искахме този въпрос да се разгледа и в пленарна сглада преди, а, зала и преди срещата на Г-20 в Питсбурга. Абсолютно наложително е да се включи в дневния ред тази резолюция, ако искаме Европейският парламент да играе все по-голяма роля при дефинирането на външната политика на Европейския съюз и ако искаме той да се превърне в институция, която работи по такива предложения. Резолюцията съдържа искания от Европейския съюз към нашите участници в Г20. Обръща се също към комисията. Този въпрос ще бъде разгледан и след срещата в Питсбърг на следващото пленарно заседание. Но ние трябва да бъдем просто коментатори на събитията. Не, това е нашата работа. Ние трябва да правим предложения, не да действаме като журналисти. Нашите граждани се нуждаят от нас. Световната економическа и финансова криза ги засегна, но тя засегна в още по-голяма степен развиващите се страни. Има разпоредба за спешно предоставяне на помощ, но много малко са страните, които отговарят на условията за отпускането им африканските страни всъщност получават само 1,6% от допълнителните ресурси на МВФ, за които беше взето решение на предишната среща на Г-20. Изключително наложително е да защитим собствената си социално-економическа собствените си социални и економически а, а, въпроси, но е много важно да помогнем и на развиващите се страни. За това трябва да се засилят средствата, които им се предоставят. Много държавите членки обаче не правят това, за което се призовава. Необходимо е да има нови средства, нови източници на средства, което а, налага реформиране на сегашната система. Комисията по развитието ви приканва да работите за примахването на данъчните обежища, да се а, спре незаконното изтичане на капитали от развиващите се страни. През юни в Норвегия бе установено, че има средства, които незаконно изтичат от развиващите се страни и те са в размер 10 пъти по-висок от помощта за развитие, която предоставяме. Необходимо е за това да искаме страните, които са бенефициенти, какви са средствата, за какво отиват средствата. Радикална реформа на системата е наложителна. Необходимо е да имаме нови демократични регламенти за търговската и финансова система. Имаме сериозни отговорности. Изправени сме пред много работа, но въпреки това Европейския съюз трябва да играе водеща роля. Комисаря Дехук има думата. Господин председател, уважаеми колеги, комисията с ролята си да представлява Европейския съюз на Г-20 заедно с председателството настоява подкрепа за държавите с малък доход, особено за най-бедните, според ангажиментите поети от Г20. Те трябва да получат е, необходимото финансиране, за да решат въпросите си, особено проистичащи от финансовата криза. Именно за това ние сме за подобряване на достъпа до а, е, тези страни, е, на тези страни до е, финансовите средства и кредити, които се предоставят от финансовите институции и други донори. Честно, аз лично ще защищавам този подход на съвета по развитието през е, ноември и това ще бъде моя задача и през следващите седмици. Се надявам, че ще мога да разчитам на вашата подкрепа. В този контекст доко, инструмента за намаляване на уязвимостта е изключително важен. Европейския съюз, заедно с Международния валутен фонд, се грижи за най-уязвимите държави с целенасочени помощи между 2009 и 2010 година ще бъдат изразходвани до 5 милиона евро, включително в социалния сектор. Позволете ми да ви уверя, че бюджетната подкрепа за гъвкавия механизъм за решаването на проблемите на а, уязвимостта няма да а, накърни ресурсите. Държави, които нямат право на тези мерки, ще се възползват от други мерки, предложени от комисията през април с, с проверки и установяване на състоянието ад хок. Във връзка с бюджетната подкрепа, Обеден съм, че гъвкавостта, която е присъща на този ур... Ур... инструмент, ще даде възможност да се отговори и най-добре на економическите и социалните проблеми. Ще бъде предоставена добра възможност да се определят какви са потребностите и да се реши дали те могат да бъдат решени чрез обща или сектор на бюджетна подкрепа. Ще бъдат създадени допълнителни възможности за профилите на, а, а, държави, на подобна помощ за държавите от Азиатско-Карибско-Тихоокеанския регион. Нашата роля за насърчаването на реформите в институциите е а, ограничена. Този въпрос ще бъде разгледан на срещата на между Международния валутен фонд и Световната банка в Истанбул, на който ще присъстваме заедно с комисаря Алмония. Ние разглеждаме с интерес за възможностите за по-нататъчни реформи. Във връзка с незаконните финансови потоки искам да ви уверя, госпожо Жоли, че съм дал инструкции за проучване на риска в развиващите се държави, за да се ограничи притока на незаконни парични потоци. международ международната помощ, която е обект на програмата от АКРА, е все по-важна. Ние имаме особена отговорност пред бедните на света, за да може световната помощ да бъде правилно насочена. В съобщението си от април комисията подчерта, приноса на финансиращите механизми като взаимно засилващи се механизми. Насърчихме държавите членки да използваме пълния набор от средства, като а, се работи а, на базата на а, солидарност. А, ще има обсъждане на най-високо равнище, включително и една конференция, организирана от Франция през 2010 година, в която ще участва комисията. Сега благодаря на комисията. Господин Енрике Гереро, 3 минути. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар. Днес изтече точно една година от рухването на Lehman Brothers. Според експертите, по това време сме били вече на ръба на економическия колапс. Влуши се в съответствие е, с това и економиката. Започнахме да живеем в един период с отрицателен економически растеж и много работни места бяха унищожени, не само затворени. Сега вече започваме ние, развитите страни, да излизаме от кризата, поне във Франция и Германия, а днес комисията излиза със своите прогнози, показвайки, че през втората половина на тази година Европейския съюз ще излезе от рецесията. Но по-слабо развитите страни продължават да страдат под условията на економическата криза и тъй като те са по-слаби, без да са предизвикали тази економическа криза, те а, страдат най-много от нея. Все по-малка малък процент заетост, все повече проблеми свързани с вноса и износа и в същото време се налагат все по-сериозни търговски ограничения. Ние живеем в период, в който стабилността като че ли нарасна по значимост, но а, ние говорим за тези слабо развити, уязвими страни, а, които се борят вече с тези а, големи проблеми повече от 10 години, а това е едно цяло ново поколение. А, Европейската комисия вече четвърти доклад предлага във връзка с рестриктивните търговски условия и това е пагубно за развиващите се страни. Освен това, някои развити страни а, решават да не уважават своите задължения към а, подпомагането на най-уязвимите. И то в период на криза и така много концентрирани усилия за излизане от нея. Ето защо аз смятам, че трябва да има по-добро, по-прозрачно управление, за да се спазва, за да се а, намалят разходите по администрацията и управлението и аз предлагам на комисията да развие нататък това и предполагам, че комисар Алмунио ще го направи. А сега господин Мишел, три и половина минути. Мишел комисар, Господин комисар, господин председател, госпожа председател на Комисията по развитието, разбира се, аз съм наясно, че при подобен дебат е, е необходимо да повтаряме някои неща, но ми се струва, че е важно да повторим факта, че консенсуса между Европейския парламент и комисията трябва да продължи предвид на финансовата криза. Въпреки се, че се твърдеше, че те няма да заседне развиващите се страни, реално те са изключително силно засегнати. Бедните страни изпитват сериозни социални проблеми с услугите, с растежа, аз приветствам казаното от вас, господин комисар, когато говорихте за необходимостта да реагираме по много по-гъвкав начин на всичко това. Аз винаги съм защитавал тази позиция. Аз съм за а, предоставянето и на преки а, помощи и чрез бюджета. Следва да осигурим средствата на страните, които се нуждаят от това. Г-20 всъщност не е разгледала все още реформата в международните финансови институции, говори за МВФ и Световната банка и нуждите на страните които са в процес на развитие, трябва да бъдат отчетени в по-голяма степен, защото 82% от средствата отиват за развитите страни и едва 1,6% за развиващите се страни. И това не са достатъчни суми. Всъщност тези средства не се насочват към най-уязвимите и най-бедните страни. Истинското предизвикателство, както вероятно сте забелязали, господин комисар, е държавите членки да спазят ангажиментите приети през 2005 година и да не намаляват обещаните суми за развитие. Има значително намаляване в Ирландия, Италия и на 100% в Латвия. Това е напълно неприемливо и безотговорно. Искам да разбера какво мислите по доста от въпросите. Вие положително реагирахте за фонда за защита срещу уязвимостта. Вие също а, реагирахте положително и на въпроса, а, свързан с, а, данъчните обежища и на огромните суми, които незаконно изтичат от развиващите се страни и отиват в такива данъчни обежища. Има и друг въпрос, върху който трябва да насочим вниманието ни. Това е помощта за търговия. Аз съм за споразуменията за економическо партньорство, като се отчитат конкретните ситуации и се предвидят преходни периоди. Европейските страни трябва да спазят ангажимента си за осигуряване на 1 милиард евро годишно в подкрепа на търговията. Ние трябва да прилагаме двойни стандарти в развиващите се страни, но същевременно не трябва и да проявяваме циничен подход и да намаляваме помощта за тях. Следващият оратор Габриел Зимер. Благодаря. Въпроса внесен пред Комисията по развитието засяга сърцевината на политиката на развитието. Последното заседание на Г20 там бяха направени обещания, които останаха на хартия. Е, те не бяха изпълнени. Резолюцията на Европейския парламент е предназначена да упражни политическо, политически натиск. Когато разглеждам онова, което беше казано от колегата Мишел, Нещата са ясни. Ние знаем къде е проблема, но ние не можем да упражним достатъчно политика политически натиск, за да принудим държавите членки да изоставят политиката, която те преследват. Ние не сме в състояние да упражним значителен натиск, за да предоставим необходимата подкрепа на по-бедните по държави за да не се за, за да не се окаже, че нищо не се е променило след Питсбърг. За това искам да ви помоля, колеги, елате в парламента и дайте становището си за, стано, за изхода от Питсбърг. По какъв начин да предоставим помощ с цел постигане на бързи и ефективни действия, защото хората мрът пред очите ни. Те измират поради действието или бездействието ни. Благодаря, госпожа Крецо. Благодаря, господин председател. Докладът показва, че а, вноските в този фонд не са а, а, а, напълно направени от страна на държавите членки. Разбира се, тъй като стойностите а не, а, е, е, само идват да ни показват, а, е, че а, а, толкова по-малко харчим а, за подпомагане на слабо развитите държави, на страдащите хора, а, отколкото за а, откупуването на дълговете на банките. А в същото време най-малко отговорни са именно най-страдащите държави за економическата криза криза. Ето защо искам да привлека вниманието ви за, а, към риска а, от а, бум, ефекта на бумеранга, който а, би могъл да се постигне, ако продължим да а, обръщаме малко внимание на проблемите в съответните сектори и а, държави членки. Необходимо е наистина а, да подпомогнем разработването на още по-ефективни механизми а, за международна помощ, а, както и за хуманитарна помощ. И също така искам, господин комисар, а, да като взимаме предвид и това, което каза и господин Мишел, а, Искам да ви попитам дали а, имате някакви конкретни намерения по отношение срещата на върха в Истанбул, но не искам да приключа без да изразя възхищението си от доброто начало на вашият мандат вашето посещение в Зимбабве в края на тази седмица, а, из, а, така е с големи очаквания натоварено, но искам да посоча, че не само Бурхина Фасо, а, но и Нигер също пострадаха от същото а, природно а, бедствие сушата преследва повечето от страните в този регион и в страните от региона на юг от Сахара, проблема е много сериозен. Срещите на Г-20 наистина са изключително важни за света. Благодаря ви много за вниманието. Сега преминаваме към спонтанните изказвания. Госпожа Ройтова за една минута. Благодаря, господин председател. Искам да кажа, че съм изключително разочарована. Ние искаме да помогнем на развиващите се страни да излязат от кризата, но предложението ни не е сериозно. МВФ отпуска незначителна сума затова може би е добре да се помисли бедните страни да имат повече влияние в вземането на решения в институциите от Бретън Уудс. Следва да обмислим и въпроса за предоставяне на медицинска помощ, за лекарства и нивата да се запазят такива, каквито бяха преди кризата, защото има значително намаляване на помощта. Благодаря, госпожа Заборска. Благодаря, господин председателю, господин комисар. Това е изключително важен въпрос. Ние го обсъждаме в подходящия момент, не само защото Европейския съюз трябва да е наясно каква помощ за развитие да предоставя, но и защото този въпрос трябва да бъде ясно представен на нашите граждане. Помощта за развитие и финансирането могат да имат изключителен ефект върху решаването на такива проблеми, като иммиграцията, епидемии и прочие. Това е посочено и от МВФ, но целенасочени средства могат да имат добър ефект. Контрола трябва да се извършва както от бенефициентите, така и от донорите, Чуваме най-различни негативни коментари за помощта за развитие, която предоставяме, но не винаги е ясно а, за какво отиват тези средства. Ако добре насочим тези средства, техният ефект ще бъде много добър. Госпожа Аяя. Благодаря, господин председател. Това е изключително важно, защото тя показва ролята ви на един отговорен лидер, който зачита поетите ангажименти. Ние видяхме как можех да се реагира в период на криза по отношение на хора, които живеят в абсолютна бедност и умират от глад. Това беше една индикация на добрата воля. Ние бихме желали да а, посочим необходимостта да се по- координира по-добре действието. Например, информационната програма, която се използва успешно в Мосамбик, И аз мисля, че ние би трябвало по- добре да организираме усилията си, за да постигаме по-добри резултати, особено в един а, а, период, в който виждаме, че а, е, се а, е, намалява. А, че хората обедняват. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Да, кризата удари най-бедните държави най-тежко. И не можем да направим нещо, кой знае колко много. Ние можем да направим, да говорим само за решенията, е, които да възстановят е, тяхното състояние. Това са мерки, които ни взимаме в развития свят, защото мерките за економическо развитие са много по-малко развити в тези държави. Коментарите, направени от някои от депутатите, се отнасят до факта, че много държави членки всъщност отстъпват от ангажиментите си за помощ. Новите държави членки в повед, е, обещаха 0,5% индивидуална помощ и 0,17% за новите държави членки, които да се постигнат до 2020 година, съответно 0,7 и 0,33 за 2050 година. Държавите, които са надвишили тези цели, обещават да поддържат нивото би трябвало да се стигне колективно 0,56% от помощта до 2010 година. Смятам, че кризата не би трябвало да бъде оправдание за разводняването на донорската помощ. И аз бих настоял да се на, настоя, бих настояла да се задържат, да се запазят нивата на помощта. А, през 2008 година се увеличи помощта с около 4 милиарда до 0,4% и помощта продължава да се увеличава. На базата на събраната информация от държавите членки, ние виждаме, че помощта ще се увеличи до 53,4 милиарда в 2009 година, което 0,44% и 58,4%, което ще представлява 0,48% в 2010 година. Това означава, че и без допълнителни стъпки от страна на държавите членки за постигането на целите, няма да може да се постигнат целите. Предвижданията за повишаването на помощта се надяват на това, че държавите ще си спазят ангажиментите, но трябва да се настоява всички държави членки да изпълнят отговорността си. Това е един ангажимент, който те са поели. И кризата не би трябвало да бъде едно оправдание за размиването на техните ангажименти на поетите от тях ангажименти. Няколко депутата настояха за реформа на международните финансови институции. Това е една цел, която аз напълно мога да подкрепя. Г8 а, излезе с един преразгледан график за прилагането на държа... на плановете за реформи на съответните държави и членки. Още преди срещата на върха в Лондон някои неща вече са направени и се надявам, че ще бъде намерено решение на все още на нерешените въпроси. Във връзка с, с плановете за реформа, комисията а, настоява за втората фаза на реформата в Световната банка, която да завърши до средата на 2009 година. Лондонската среща на върха ще влезе в историята а, като среща, в която проблемите бяха решени в присъствието на представители на развиващите се страни. Подготовката на Г20 беше свързана с интензивна дейност през август. Международния валутен фонд одобри специални права за тираж, възлизащи на 250 милиарда и а, а, Международния валутен фонд ще докладва в Питсбърг други и други мерки за държавите с ниски доходи. Луи Мишел, моят предшественик, отговор държеше на гъвкавостта, като твърдеше, че механизмите за подкрепа на бюджета е максимално гъвкав. Това очевидно е вярно, но това означава да си сътрудничим с развиващите се страни, за да бъдем в състояние да постигнем политически диалог с тях, както и механизми за мониторинг, което предполага минимално сътрудничество от тяхна страна и когато това се постигне, ще има и отраслова бюджетна подкрепа, което е една съвсем адекватна процедура. Не разбирам напълно защо тази резолюция която беше внесена от Комисията по развитието и която се отнася за срещата на Г20 в Питсбърг не се гласува преди самата среща в Питсбърг. Може би има някакво техническо обяснение за това, но мисля, че това подава един погрешен сигнал от страна на новоизбрания парламент, че тази резолюция ще се обсъжда след заседанието на Г20 лице, което ще бъде от 22 до 24 септември, т.е. преди следващата пленарна сесия на парламента в Страсбург през октомври. Това не е в сферата на моите правомощия, но заедно с колегите, които повдигнаха този въпрос, аз също съжалявам, че няма да може да се а, гласува тази резолюция по време на настоящата сесия. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Позволете ми да спомена, че това решение за да, да се гласува на първото пленарно заседание през октомври беше взето на председателския съвет, а след това ще има дебат за заседанието на Г20. Закривам, заседанието, закривам дебата по тази точка.